Господин председател, откривам заседанието. Протоколът от вчерашното заседание и приетите текстове са налични. Има ли възражения срещу тях? Няма. С това протоколът се счита за прият.